Buongiorno, vi prego di prendere... Добър ден, колеги. Моля, заемете местата си, за да започнем изслушването. Allora, noi continuiamo oggi. И така, колеги, продължаваме заседанието. Първи кластър опазване на индивидуалните права и защита на личните данни в борбата срещу организираната престъпност – от е, както и гаранции от процедурен тип в Европейската конвенция за правата на човека. Ще чуем Софи Квазни, която е ръководител на звено по защита на данните, което ще говори за защита на правата в транснационални е, съдебни <clears throat> дела. След това Скот Кросби, който ще говори за индивидуалните права когато има преследване в две или повече държави. Както винаги, 15 минути за всеки докладчик и веднага след това дебат по две минути на колегите. Давам думата на ръководителя на звеното в Съвета на Европа Софи Квазни и едно съобщение. В 10.45 ще предам председателството на колегата Тавареш или колегата Ньютон Дън Изслушването с госпожа Василия Ду бе отложена, така че секретарията ще ви информира за новото изслушване. Така че в 10.45, както казах, един от заместник-председателите ще поеме председателството. Давам думата на Софи Квазни за 15 минути. Благодаря, госпожо председател. Добро утро. Благодаря за поканата. Удоволствие за съвета на Европа да участва в вашата работа и да представи своята работа на вашата комисия. Темата, която ще обсъждаме днес, ще се спра специално на правото на частен живот и правото на защита на данните. На самото начало ще спомена колко важно е за нас, когато се борим с престъпността, същевременно да опазваме правата на човека, основните права и особено правата, разписани в Европейската конвенция за правата на човека. Когато се борим с престъпността, трябва в пълна мяра да зачитаме върховенството на закона и правата на човека. Конвенцията за правата на човека споменава редица права, които могат да бъдат пряко засегнати личната свобода, защитата на личната собственост, правото на справедлив процес, право на съдебна защита и правото на неприкосновеност на личния живот. Европейската конвекция за правата на човека защитава индивида от всички произволи на държавата, администрацията, заразлагайки на принципа на върховенството на закона, като изключва всякакви произволни действия или дискриминация. Това предполага, че мерките, които предприема държавата, са законни, така както са предписани от закона, и когато има ограничения на някои от правата, предвидени в конвенцията, тези ограничения трябва да бъдат а, дефинирани колкото може по-точно, защото има изключения от правата и изключенията трябва да бъдат съизмерими с преследваната цел. Европейската конвенция за правата на човека забранява изтезанието. Има е, текстове, които се отнасят до ареста, условията на задържане и правните въпроси. Особено правото на частен живот, това е осми член на конвенцията. Това право на личен живот – е записано в конвенцията с два абзаца. Първо, всеки има право да бъде зачитан неговият личен и семейен живот. Втори абзац споменава възможната намеса на публичните власти, което може да става само съгласно закона и поради необходимостта в демократичното общество и то при строго определени обстоятелства. И както споменах, тук има изключение – и тези изключения трябва да бъдат само в определени обстоятелства валидни. В интерес на националната сигурност, обществената безопасност, економическото благополучие на държавата, предотвратяване на безредици или престъпления, защита на морала или защита на правата и свободите на другите граждани във връзка с нарушаването на правото на личен живот. Има различни форми. Съдебната практика е установила редица от тях. Лични обиски, обиски на жилището, подслушване на телефони, наблюдение и така нататък. Всичко това са нарушения на правото на личен живот. Конвенцията не определя какво точно е личният, частният живот. А това се определя от съдебната практика. Един от аспектите на правото на частен живот е правото за правчита на личните данни. Е, в редица съдебни решения се казва, че съхраняването на лична информация само по себе си вече е намеса в правото, нарушаване на правото на личен живот. Въпросът е, отговаряме ли ние на изискванията на втория абзац кога в едно демократично общество може да се допусне подобна намеса в личния живот. Конвенцията не споменава изрично правото за защита на данните и затова в началото на 80-те години Съвета на Европа изработи друг текст. Конвенцията за защита на индивида и обработката на неговите лични данни. Говоря за защитата на индивида въпреки че споменаваме за защита на данните изобщо, в случая става дума за защитата на личните данни. Това е право, което имат всички лица. Тази конвенция бе е, разработена отделно от Европейската конвенция за човешките правата на човека, защото преди 60 години, когато бе приета Европейската конвенция за правата на човека, понятието защита на данните като такова не съществуваше. Друга причина за това е, че Европейската конвенция за правата на човека е, се ограничава до страните членки на съвета на Европа, а докато защитата на данните е световен въпрос. И подготвянето на въпросния текст преди 30 години е, бе такова, че тази конвенция беше открита за всички страни, независимо дали са членки на съвета на Европа. И всички страни в света бяха призовани да прилагат тази конвенция. Обикновено ние наричаме тази конвенция конвенцията 108. И конвенция 108 в момента ще бъде актуализирана. Замисли се нейното е актуализиране на ниво Европейски съюз в законовите рамки за защита на данните. И това е на паралелна дейност. Ние сме добре запознати с това, което става в Брюксел и отчитаме необходимостта от последователност и съвместимост на двата законодателни инструмента. Впрочем, конвенцията е ратифицирана от 27-те страни членки на Европейския съюз. Конвенция 108 се отнася както до публичния, така и до частния живот. Това е една от нейните характерни черти. В публичния сектор това се отнася преди всичко до първо прилагането. Целта на конвенцията е обща защита на данните, справедливо и законно събиране и обработка на данни. Данните трябва да се съхраняват за конкретни законосъобразни цели – не трябва да се използват за цели, противоречещи на тези а, цели и не за по-дълго, отколкото е необходимо. А, конвенцията също споменава качеството на набирането на данни. Данните трябва да не бъдат, обема им не трябва да бъде ненужно голям и обектите, е, чието данни се събират и обработват, също имат определени права, достъп до данните, информация и така нататък. Освен, че осигурява гаранции за набирането и съхраняването на данните, Конвенция 108 също така определя кои са особено деликатни данни, които е, се нуждаят от специална закрила. Тези категории са, например, а, данните а, за съдебно преследване. И ние строго се придържаме към формата на Европейската конвенция за правата на човека и нейния член 8. Тези ограничения влизат в сила, когато са строго определени по своя обхват, когато са абсолютно необходими в ограничен брой случаи защита на държ... сигурността на държавата, на обществото, предотвратяване на углавни престъпления и така нататък. Виждате, че ние следваме логиката на Европейската конвенция за правата на човека, като се стремим да ограничим намесата месата в личния живот до много малък брой ограничен брой случаи. Това е логиката, към която се придържат и съд, съдебните органи. А, и одобряват нарушаване на неприкосновеността на частния живот, която е необходима, законна и а, на която се налага от нуждите на демократичното общество. Намесата, нарушаването на правата на личен живот може да бъде допуснато, когато има належаща социална нужда. И причините, които публичните власти а, излагат, трябва да бъдат уместни и достатъчни. Тоест, необходима е оценка на обстоятелствата, при които мелката се налага. Тази мерка не може да се допусне за всички страни по всяко време а, тя се решава в зависимост от конкретните обстоятелства във всяка отделна страна. Колкото до критериите, мисля, че е важно да се подчертае, че подобна намеса трябва да бъде законосъобразна. Т.е. Трябва, трябва, трябва да е предвидена в закона и трябва да има елементи на контрол, за да се избегне произвола от страна на държавата. Необходимо е да се осигури достъп. Лицата, засегнати от подобна мерка, трябва да имат достъп до данните, които се събират за тях. И това трябва да бъде достатъчно ясно, за да може лицата да определят своето поведение безпрепятствено. Конвенция 108, както казах, има общ, обхват, обхват в публичния сектор, законоприлагането особено, но текстове са разписани по доста широк, общ начин, за да може тя да бъде ратифицирана от страни в целия свят. Съвета на Европа в края на 80-те години осъзна, че някои от страните смятат, че член 9 относно изключенията от конвенцията позволява на правоприлагащите органи да се отклоняват от принципите на конвенцията. И през 1987 година съветът на министрите прие препоръка не обвързващ правен инструмент за личните данни и тяхната употреба от полицията. Този текст, който вече беше прият преди няколко десетилетия, в момента е интегриран чрез Шенгенското споразумение в обществото законодателство на Европейския съюз и И въпреки проекто директивата, която в момента се е, разработва, директивата за личните данни и тяхната защита и използване за превенция е, преследване на наказател, на углови престъпления и така нататък, в момента се актуализира. Сега искам да спомена нещо във връзка с организираната престъпност и киберпрестъпност. Имаме конвенция и по този въпрос, така наречената Будапешенска конвенция на съвета на Европа. 15 член в Будапешенската конвенция се отнася до условията и предпазните мерки. Всяка страна, когато прилага правомощията и процедурите, предвидени в конвенцията, трябва да предвиди а, необходимата защита на правата на човека, включително права, възникващи поради задължения, поети по Конвенцията на Хавета на Европа за защита на правата на човека. В борбата с киберпрестъпността съветът на Европа много добре разбираше, че участите в конвенцията, когато създават националното си законодателство, трябва да взимат предвид изискванията на защитата на правата на човека. Искам да спомена друг важен член на конвенцията за киберпрестъпността, който се отнася до съхраняването на данните. Това е понятие, което се обсъжда и на равнище Европейски съюз. Става дума за това, за съхраняването. Колко дълго ще се съхраняват данните. И какви са разликите между конвенцията за киберпрестъпността и общите правила за запазване, съхраняване на данните? Срокът за съхраняване на данните е, се отнася за конкретни видове информация, свързани с конкретни видове престъпления. И срокът за запазване на подобни данни се ограничава се до 90 дни, което е достатъчно кратък срок. И накрая искам да подчертая, че за съвета на Европа правата пред осигурени от Европейската конвенция за прата на човека правата за защита на данните и всички останали права трябва да бъдат зачитани в пълна мяра, както онлайн, така и офлайн. Това е принцип, който ние активно защитаваме. Работи се много по интернет управлението за да се осигури свободата на изявите, на, на успоредно с това и правата на защита на лични прикосновеността на личния живот. Благодаря. И аз ви благодаря. Сега давам думата на следващия оратор, господин Кросби. А, I, uh. Madam Chairman, ladies and gentlemen. Госпожо председател, дами и господа, благодаря ви за вашата покана. За мен е голяма чест да съм тук сред вас. Смятам, а, че сте се заели с една благородна кауза и в а, времето, което сте му отредили тази сутрин, ще мога да допренеса за изпълнението на вашите цели темата, с която ще се занимая, е свързана с индивидуалните права в международните съдебни преследвания. Това, което ще кажа, е моето лично мнение и то не съвпада непременно с мнението на асоциацията, на която съм член. Какво имаме предвид под индивидуални права? За целите на тази кратка презентация аз смят, определих индивидуалните права като права, свързани с справедлив процес. Преди няколко минути бяха, бяха споменати э, основните права, които са гарантирани от член 6 на Европейската комисия за човешките права. От 1989 до 2011 година е имал 8482 случая, в които ам, са постановени решения, които са в нарушение на, ам, на, конвен... на конвенцията. Тези нарушения включват в себе си 3082 съществени нарушения и 410 нарушения, свързани с сроковете. Важно е да се спомене а, това. А, също и цифрите говорят сами за себе си, но това е само върха на айсберга. Важно е да се разбере, че през десетилетията държавите, участващи в конвенцията, продължават да нарушават индивидуалните права по един или друг начин. Това е нещо много сериозно, защото колкото повече се нарушават правата свързани с справедлив процес, толкова повече съдебната система губи своята легитимност. Тук не става въпрос само за прокуратурата и разследващите органи, това, че те имат много правомощия между държавните съдебни преследвания увеличават опасността от нарушаването на индивидуалните права. Трансграничните разследвания отнемат повече време. Ако няма такъв трансграничен елемент, когато заподозрените лица са е, разследвани. Може да възникнат е, въпроси, свързани с това по какъв начин е, се събира доказателствата в държавата членка и ако делото се разглежда в друга държава членка, как ще се вземат тези доказателства там предвид. Още много неща могат да се кажат по тази тема. Аз искам да опиша някои от проблемите, с които се сблъсках, като спомена отделни случаи. Този случай ще го запазя в анонимност. Това е случаят JD срещу Белгия. Факти са следните. JD е работил за престъпна организация в Малага. в Малага, в Южна Испания. Много престъпни организации имат а, център там. Това, от тук се отнася за измама, която обхваща много а, юрисдикции. А, става въпрос за котелно отделение, така наречената измама. За какво става въпрос тук? А, на потенциалните жертви се обещават финансови придобивки. В този случай се е било предложено да им се дадат акции от големи компании. Буквално във всяка една държава членка на Европейския съюз. Ние знаем, че това котелно отделение продължи, е продължил няколко години и са събрани много пари от инвестори, инвеститори. Тези, които са били тези, които са били организаторите на, на престъплението, са се подвизавали Съединените щати. Те никога не са били екстрадирани от там. В Германия е имал един престъпник, който е бил ам, арестуван в Германия, бил осъден там и ам, е излежал присъдата си там. След като е излежава присъдата се връща в Испания. След 2-3 седмици обаче а, пристига а, заповед за арест от Белгия. То, завежат го в Мадрид, а, представят го на съда и той бива предаван на Белгия. Въпреки, че ем, той е твърдял, че вече е бил осъден и е излежал присъда за, същата, за същото обвинение. Въпреки това, той е изпратен в Белгия. Там той твърди същото, а, че трябва да пази принципа на не, небисиндем, да, да няма двойно наказание за едно и също престъпление. В Германия той е бил обвинен за, изпълнение, за извършване на цялото престъпление, а в Белгия той е бил обвинен за част от престъплението за участие в конспирация. В същото време му е отказано освобождаването под гаранция. Той не е бил белгийски гражданин, имал е паспортно на кралство, държан е в ареста 12 месеца и по това време Финландия изразява интерес интерес а, да бъде екстрадиран в Финландия. И въпросът е къде е трябвало да спре цялото това действие. Това затруднение е могло да бъде избегнато, ако е имало координация, адекватна координация от страна на Евроюст. Те нямат компетенции да решават въпроси, свързани с а, транс, трансгранични престъпления, но те когато са въпроса за а, повече юрисдикции, но те имат а, постоянни структури. Евроюст трябва да спомогне за премахването или за избягването на конфликти между отделните юрисдикции и да разрешава проблеми свързани с небисиндем. Сега да се върнем към случая JD. Има няколко елемента в този случай, които могат да бъдат предмет на дискусия в вашата комисия. Първият въпрос е защо JD е излежал присъдата в Германия за извършване на измама, след това е предаден на Белгия, за да бъде съден за същото престъпление. Като в други случаи, сега срещам друг случай, наречен Хики, този принцип за, за не бисиндем е бил спазен в Белгия. Той е бил освободен от Франция, арестуван е в Белгия, но той е казал, не може да, да ме съдите отново за това, защото трябва да спази при, при, принципа за Неби Синдем и той е бил освободен. Защо обаче не се е случило в, в случая с JD? В случая с Хики не е имало партии Сивил. В JD е имало такъв а, такъв елемент партисивил. Това е лице, което твърди, че е било а, жертва на измама и иска парите си обратно. Имало е оплакване от един от инвеститорите, възоснова на него е издадена а, заповед за арест и Джейди е бил арестуван от и на него му е оказано, отказано правото да се възползва от Неби Синдем. Друг въпрос е свързан с искането за спазване на принципа на Неби Синдем или да няма два пъти осъждане за едно и също престъпление той излежава цялата си присъда и в такъв случай не може да бъде съден и обвиняван и съден за престъпление, свързано с конспирация, защото той вече е излежал присъда за цялото престъпление. И това, че той отново е съден за подготовка на, на престъплението, означава, че той е съден за извършването на, на, на същото престъпление. Това противоречи на Конвенцията на човешките права. Защо е бил толкова дълго в ареста? Проблемът с паспорта е бил само претекст. В крайна сметка той е бил пуснат под гаранция но той е бил държан в затвора само за да се угоди на граждански ищец, който е подал оплакване. Въпреки, че лицето е било осъдено, а, да, тук не става въпрос за това, че той дали е бил виновен или не. Той е бил виновен. Той е излежал своята присъда. Но системата е такава, че е имало риск ам, той да прекара целия си живот в затвора, като бивам преместен от една държава членка в друга. Във всичките държави, в които <clears throat> е извършено престъплението. Какво искам да кажа? В, Евро... в Европейския съюз има 27 държави членки. Има 28 наказателно-правни системи. Има много несъответствия, много а, конфликти и а, форми... концепцията свързана с граждански щец е чужда на много А, на много правни норми и юрисдикции в Европейския съюз. Но в други държави членки а, няма проблем а, да се приеме а, този принцип. Сега, други елемент, свързан с небисиндем. Да се предаде лицето на искащата а, държава. Това е съгласно член 3 от решението за Европейската заповед за арест. Но а, в случаите, когато искащата държава не не издаде такава заповед, тогава няма как да се а, приложи този член. За такива нарушения се а, предвижда правна помощ. А, нещата не опират само до това, че съдилищата са претоварени. Но а, само 5% от случаите а, се разглеждат до съда или стигат до съдебно производство. наказателно-правната система в Европейския съюз, която а, функционира възоснова на взаимното признаване. Но система, в която има толкова различни противоречащи си елементи, че има много голям риск от нарушаване на индивидуалните права и правата свързани с съдебната защита, особено в този случай, в който, който споменах. Много време ще отнеме да бъдат хармонизирани тези несъответствия между наказателно-правните системи в Европейския съюз. По-бързото решение би било следното. Да се създаде тази а, главна европейска прокуратура – и да се а, приеме кодекс, свързан с а, европейската наказателно-правна система. Това ще е от полза а, за разследващите власти. Ще улесни разследването на случаите, ще улесни преследването, наказателното преследване, ще улесни достъпа, достъпа до а, свидетели, ще а, улесни цялата процедура и така няма да има нужда да се разглежда всеки един отделен случай във всяка една държава членка, в която е извършено съответното престъпление. Европейската заповед за арест е непопулярна в Европейския съюз, защото няма обща наказателно-правна система, в този смисъл, че няма обща общ демос, обща култура, възоснова на която да възникне тази система. Има нещо, което се нарича заповедта за арест в скандинавските държави. Тя е прията много добре. Това са, в нея влизат скандинавските държави плюс Исландия и, и Финландия. Има много ам, много сходни елементи в наказателно-правните системи на държавите, езиците им са сходни и няма проблем да се разберат и от езикова гледна точка, а и да се позоват на една обща система. And that is one reason. Ето защо аз смятам, че от тази гледна точка създаването на една обща прокуратура ще е една стъпка за създаването на този демос или народ, който е необходим в момента. Ако не сте чули нещо, което бихте искали да, да знаете, задайте ми въпроси, няма проблем. Благодаря ви много. Ако имате някакви въпроси, с удоволствие ще им отговоря. По време на вашето изложение посочихте различни въпроси, които ще бъдат повдигнати. Давам думата на господин Яколино. Грация, Благодаря. Наказателното право наистина отразява опита във всяка отделна държава членка. Няма юридически модел, който да може да не бъде или да бъде пренебрегнат. Наказателното право не може да бъде европейско, а се основава на националния опит. Накрая вторият оратор говори за Европейската прокуратура. Една обща цел, но няма още предложение на комисията. Ще видим дали ще има. Ще видим дали ще може да събере най-добрия опит. Ще видим как ще успее да свърже сътрудничеството между държавите членки, когато престъпленията включват лица в повече от една държава членка. Сложно изглежда зачитането на отделните лични права, особено тези за личен живот. Когато говорим за престъпления, които събуждат общественото мнение и нарушават обществения ред. Трудно се постига баланс. Ще бъде полезно и когато се създава Европейска прокуратура, следствените възможности, които ще се предвидят, би трябвало да се опитат да създадат един баланс между ситуации, които са трудни и трудно могат да бъдат съчетани. Престъпленията като организирана престъпност, пране на пари, корупция са много тежки престъпления и опазването на индивидуалните свободи трябва да отстъпи на намирането на наказателна отговорност. Благодаря. Господин Нютон, да, има думата. Благодаря. Много интересни представения и двете. За онези, които присъстваха, разбира се, които са късметли, че е, сме тук. Съжалявам, че колегите ги няма. Към госпожа Клазни имам най-различни въпроси. Един по-общ. Аз съм от Обединеното кралство, винаги се повдига той. Има ли някакви инициативи за поправки на конвенцията? Когато има 46 члена, те може би вече станали и повече, е много трудно да се постигнат такива изменения. Споменахте да има съвместимост с Европейския съюз и Брюксел. Но ние можем да променяме директиви, можем да променяме законодателството. Според мен е много трудно при вас в съвета. Нищо не може да се промени. Така че първоначалната конвенция от 50-та година в моята страна много се критикува, защото не може да бъде променена. И води до тълкования, които са ирелевантни 60 години по-късно. Има ли някакви изобщо предложения за промени? Белгийски полицай преди коледа ми каза, че извършвал следствени действия по трансгранична група в интернет и бил блокиран, защото личните права на тези престъпници са били защитени от защитата на данните. И ако продължавал да пита за тях един вид, щял да наруши закона. Какво става? Защитаваме престъпниците. А, така ли е? Не може ли да се промени лесно конвенцията? И ако не може, пълен, пълна задънена улица ли е това? Може ли да ми дадете повече пояснения? Още един въпрос, ако ми позволите трети въпрос. Срока за запазване на данните е различен във всяка държава членка. Това позволено ли е и какво можем да направим, защото така се създават големи проблеми. Тъй като могат да се възползват от по-кратките срокове за запазване и съхранение на данните. След това към господин Кросби Аз съм учен и много се възхищавам на умните юристи, защото в повече случаи нищо не разбирам. Но, разбира се, вие говорихте съвсем ясно, имаше латински изрази, които не разбрах, но в общи линии ви разбрах, да. И съм съгласен. В случая с JD казахте, че американците не искат да го екстрадират. Това ми се струва доста шокиращо. Няма сътрудничество ли? Ще пращаме делегация във Вашингтон през април и ще бъде интересно да повдигнем този въпрос, ако има такъв. Толкова много бележки имам, че не, по-добре да спра. След като си разчета бележките, ще мога да задам по-ясен въпрос. Надявам се да дадете представенето си на слайдове, за да можем хубаво да го разгледаме. Благодаря. Грация Bill. Ehm, Io volevo fare alcune osservazioni, come dicevo poco fa. Lei ha più volte... Благодаря, аз искам няколко бележки. Многократно говорихте за държавите членки, за Европейския съюз. След това, по време на изказването си, поставихте известно разстояние. Казахте, че има различия между различните правови редове. Стори ми се странно. Казахте, че в някои юрисдикции Участието на граждански ищец е нещо, което се изисква от прокурора, за да има по-силна и ясна борба срещу престъплението. В други държави пък това е един вид размане на процеса. Говорихте също за Евроюст. Знаем, че Евроюст не се използва достатъчно добре от държавите членки и дори бъва прескачана. Ако магистратите се познават, един вид е, могат да се обадят един на друг и да прескочат Евроюст. Когато виждаме държави членки, Европейски съюз, какво ни обединява? за да можем да преодолем тези проблеми, за да има по-силно обвинение. Ролята на европейския прокурор би могла да улесни всички тези аспекти посредством общ ред. Знаем, че е трудно да се постигне хармонизация в Европейския съюз. на 27, 28, казахте вие, начини за определяне на организирана престъпност, различни юристи, 27 начина за тълкуване на групата. При нас организирана престъпност означава едно, в други държави пък, когато искахме да видим какво мислят европейските граждани, те мислят, че се говори. Примерно в Обединеното кралство за тях организирана престъпност е масово крадене на велосипеди. Например, при нас това няма как да бъде в същата светлина. Не мислите ли, че един публичен европейски, или извинете, общево европейски прокурор би могъл да помогне този процес? Може ли държавите членки да го направят? Не говоря само дори за хармонизация. Говоря за единно европейско наказателно право. Обедена съм, че това може да подсили обвинението и да бъде източник за гаранции. Благодаря ви, имате думата. Първо ще дам думата на госпожа Квазни. Thank you very much. Благодаря. Господин Ньютон Дан, по вашите въпроси. Първият беше за модернизация и изменения. Не говорих за промяна в Европейската конвенция за правата на човека, говорих за промени, които по-настоящем разработваме в Конвенцията за защита на данните. И точно за тази конвенция говорих, че има нужда да има съвместимост и последователност между двете рамки – европейската и тази на съвета на Европа. Не става дума за Конвенцията за правата на човека. Наистина 47 страни сега са подписали тази конвенция за правата на човека. Работата, която по-настоящем тече по тази конвенция, е огромно количество работа и наистина тези въпроси са и обект на вниманието на, обе... на Обединеното кралство, особено с присъединяването на Съюза към конвенцията. Има различни протоколи, които се подготвят, които е, ще бъдат обсъдени, но друга модернизация няма. Казвайки това, говорех, говорех за Конвенцията за защита на данните. Примерът ви за белгийският полицай. Господин Яколино говори за същото. Трябва да се намери баланс между борбата с престъпността и зачитането правата на физическите лица, независимо дали това са свидетели, дали са заподозрени и дали са об... хора, срещу които е отправено обвинение. Никак не е лесно. Виждаме, че на ниво Европейски съюз има Евроюст и Европол, които имат много силен режим за защита на данните. Той дава възможност за сътрудничество между различните институции на национално ниво, зачитайки рамката за защита на данните. Това е една цел, която е реалистична. Проект от директивата, която се обсъжда по-настоящем, се занимава точно с това – хармонизация на законодателството, за да може да има по-лесно сътрудничество. Едно физическо лице трябва да работи с различните сектори, в които се прилага защитата на данните – когато сме на конференции, например, за киберпрестъпност и така нататък, и се срещаме с правоохранителни органи, винаги възниква един и същ коментар. Но в същото време искаме да съберем тези е, две групи, да може правоохранителите да разберат факта, че не искаме нещо крайно. Законът може да се прилага и полицай може да извършва дейността си, спазвайки всички принципи, които защитават правото на личен живот на отделните физически лица. За сроковете за съхранение на данните. Говорех и за запазването им какво се прави на ниво държави членки. Разбира се, че има различия. Например, сектора на телекомите. Там има текст, който ясно посочва продължителността. Независимо от това, някои държави членки този текст бе критикуван. Дори конституционни съдилища са постановили решения, срещу такива срокове за запазване на а, данните за по-продължителен период от време. Давам думата сега на другия а, колега за неговия отговор. И аз ви благодаря. Ще започна с Евроюст. В много случаи националните прокурори и следствени органи, както и съдиите, не се обръщат към Евроюст в ежедневната си работа, защото не са запознати с процедурите, прекалено бюрократични и тежки са за тях, и те, както казахте на италиански, по-добре да отидат и точно да кажат на конкретния човек конкретните факти. Евроюст е там, да, предполагам, че не се използва достатъчно. Ако се използваше повече, може би тези проблеми, които споменах тази сутрин, нямаше да съществуват. Сега е гражданския ищец. Това е много деликатен въпрос. Общо и то много неточно, но най-общо, половината от държавите членки в Съюза имат системи, в които жертвите биха могли да се а, представят като граждански ищец заедно с прокурора. Онези, които не зачитат гражданския ищец, а, извинете, онези пък, които го допускат, го превръщат във втори прокурор. Но дори да не е втори прокурор, Присъствието на граждански ищец може да забави делото. Мога да ви дам един пример. Например, кораба Коста до миналия януари. Сега той вече е в съдилищата. 1500 жертви са се съставили като граждански ищци и ще участват в наказателното дело срещу капитана. Всяко едно от тези лица трябва да бъде изслушано. Всяко едно лице ще има различна, различен иск. Колко ще продължи това дело, не знае. Аз мисля, че години ще продължи. В крайна сметка и делата в Италия трябва да свършват в някакъв момент. Десет години мисля, че е максимума там. Рискът е обаче че може да се стигне до изтичане на давността. Ето това е проблема. Сега не знам какво ще е решението. До известна степен това нарушава правата на подзащитния. Така. 27 различни видове системи и чувствителност. Разбира се, че не е възможно да се хармонизира 27 наказателно-правни системи. Дори между Шотландия и Англия не може да се направи. Системите там са различни. Те най-общо съвпадат, защото са в рамките на една и съща държава, Обединеното кралство. Все пак, двете системи не са хармонизирани и за всяка една от системите има отделен върховен съд. Така, това като го изнесем и погледнем целия Европейски съюз, е ясно какво се случва. Там има 27, 28 системи, не мисля, че ще е възможно. Не е възможно, може би в а, средносрочен план или веднага, едва ли докато аз съм жив или може би изобщо след като всички нас тук в залата ни няма. Това е дългосрочен проект. Но е проект, който трябва да бъде стартиран. Европейският съюз не е краткосрочен проект сам по себе си. Нещо, което постоянно градим и което ще остане задълго в бъдещето. Сторим нещо постоянно, дори ако има държави членки, които създават трудности и които не виждат дългосрочната перспектива и нямат визия за бъдещето. Да, отвъд и над тях, в крайна сметка, пак трябва да се работи. Хармонизацията ще бъде много сложна. Ето защо, може би опростявам, но би било полезно да има европейски прокурор, защото това постепенно ще доведе до хармонизация. То ще се започне с прокурор или прокуратура, които ще се занимават с измами срещу общностния бюджет. Поне така си мисля, че пише в предложението на комисията. Ще бъде ограничено до това и не мисля, че на този етап предложението на НП ще бъде, извинете, предложението за прокурор ще бъде за прокурор, който да се занимава с нещо друго отвъд измамите. Не. Ще ви дам два примера. Може да имаме кодекс на Европейския съюз с наказателно-правни елементи. В случая говоря за а, дружественото право на а, конкуренция. 85 и 86 член на договора, сега са 101 и 102 член на договора. Това бе европейско право. Това европейско право след това бе отдадено на държавите членки посредством създаването на мрежата за конкуренция. Това означава, че приложението на това право сега най-вече в ръцете на националните съдилища под надзора на съда. Този тип право също има наказателно-правни елементи в себе си. Когато конкурентното право се занимава с картели персе, които фиксират цените, които изключват други от пазарите, правят си квоти за производство. Санкциите, които се налагат от органите, които и да са те, са наказателни постановления, поне по смисъла на съда. И там има стрикни процедурни правила. Това бе потвърдено преди година, миналия септември, в случая Менарини, един италиански случай, или дело. По това дело съда каза, че санкциите са наказателно-правни и за това трябва да има по-голяма защита на правата на обвиняемия. Тоест, Съда за правата на човека смята, че санкциите, които се налагат върху картелите, могат да бъдат разглеждани като наказателно-правни постановления. И това е нещо, което се прави. Ето, виждате, по един ограничен начин, но се прави, т.е. е възможно да се постигне. Още нещо искам да кажа. В Швейцария Има много кантони. Някой може да ми помогне колко кантона има в Швейцария. Добре, двайсетина. Ето. До преди стотина години всеки един кантон в Швейцария имаше своя, своя собствена наказателно-правна система. И много често два съседни кантона е, имаха съвсем различни престъпни състави. В един едно бе престъпление, в друг друго. И това е, бе напълно несправедливо и не спомагаше за сближаването на швейцарското общество, както и за поддържането на държавата. Проблемът бе обаче, че всеки кантон искаше да запази своя суверенитет в наказателно-правната сфера, така че не искаха да се хармонизират. Какво стана? Швейцарците наложиха кодекс. Федерален наказателен кодекс, който съществува и сега. Сега, разбира се, малко по-малка е Швейцария от нас в Европейския съюз, но чисто и просто дадах един пример. Ако швейцарците могат да го направят, може да бъде направено и в Европейския съюз. Може да е необходимо в Европейския съюз това да се направи с засилено сътрудничество. Някои държави членки могат да го искат, други не. Но понеже някой не го иска, това не означава, че те трябва да пречат на другите, които искат да върват напред. Благодаря. Грация, авокато съм, че Право. Благодаря, господин адвокат. Ако няма други въпроси, заместник председателя иска да си изкаже. Okay, uh, first of all, I, I would like to apologize for having arrived. Uh, Най-напред искам да се да извиня за това, че закъснях. Бях в Комисията по човешки, правата на човека. Бих искал да изслушам всички ваши изложения, което не успях да направя. Но, но това, което чух накрая, на... също беше много интересно. Искам няколко въпроса, които искам да спомена. Вчера обсъждахме въпросът, особено в, в Алде се прояви голям интерес към това за европейското ФБР. Нещо, което отива по-далеч от дори от това, което се обсъжда и замисля тук. В Съединените щати тази организация, Федералното бюро за разследване, бе създадено сравнително късно в исторически план. Може би е интересно да чуем какво мислите по този въпрос. Искам също така да попитам а, какво мислите за отношенията между европейският прокурор и хартата за основните, на основните права. Защото прокурорът ще има право да разследва нарушения или престъпления, свързани с изпълнението на европейският бюджет, но как това се отнася към нарушаването на основните права. И накрая, бих искал да попитам в светлината на историческият опит, това, което знаем за Швейцария, пък и други страни, демократични страни, бих искал да попитам кои елементи на наказателните кодекси на тези страни според вас са, са най-лесно се подават на уеднаквяване? Благодаря. Имате думата за отговор. Благодаря. Преди да отговоря на въпроса, искам а, да се изведя. Не съм, а, няма нищо общо с традицията от Съединените щати. Когато става дума за екстрадицията, повечето държави отказват да екстрадират своите граждани, освен ако е, има много сериозни доказателства е, този принцип да бъде нарушен. Съществува договор за екстрадиране между Обединеното кралство и САЩ. Съгласно този договор, Обединеното кралство, без всякакви огризения, екстрадира своите граждани в САЩ, докато обратното не е вярно. Очевидно, тук има е, липса на реципрочност. Е, е, една от причините за това е, че в е, Великобритания няма конституционни текстове, които да е, предотвратяват подобни стъпки, по проста причина, че Великобритания няма конституция. Написана, писана конституция. С една дума не може да се екстрадират граждани. Страните отказват да екстрадират своите граждани, освен при подавляващи и убедителни доказателства за тяхната виновност. А сега да отговоря първо на по-лесните въпроси първото ниво или първият пласт. пласт. Той е заложен в Европейската конвенция за правата на човека, пък и в хартата. Например, правото за достъп до адвокат, презумцията за невинност, да не може, това, че един и същото лице не може да бъде съдено два пъти за едно и също престъпление – Тези норми са добре установени, ако можем така да кажем, на хоризонтално равнище в цяла Европа и трябва да бъдат зачитани от всички 27 страни членки на Европейския съюз и също времено членки на съвета на Европа. Тези задължения проистичат от тяхното членство и и на съвета на Европа и на Европейският съюз. Тоест, ние всички се придържаме към едни и същи общи норми, които са признати във всички страни членки. Въпросът, тук с малко ще се отклона въпросът за взаимното признаване. Това е понятие, а, което не е замислено за да служи на углавното право. То е, трябва да служи на свободното движение на стоки и услуги. Ако едно изделие може да се продава в, в Франция, то може да се продава и в Италия и другаде. А не е същото положението в областта на углавното право, наказателното право. Но разбира се, съществуват и редица различия. Споменах вече опасността лицето да бъде съдено два пъти за едно и също престъпление. Предварителният арест, освобождаването под гаранция. Не всички страни освобождават по една, по една и съща процедура за подозрените под гаранция. Има големи различия за това как се задържат в предварителен арест гражданите в различните страни. Съществуват проблеми, свързани, например, с пренаселеността на затворите, нещо, което а, излезе на преден план в а, медиите миналата седмица във връзка с една от южните страни членки на Европейския съюз. Изпълнението на заповедите за арест. Разбира се, един съдя сериозно ще се замисли дали да изпрати един заподозран в страна, където условията на задържане в затвора са особено трудни. Споменахте също така и гражданският ищец. Как решаваме това? си решим този проблем. Възможен ли е компромис тук? Това е а, огромен проблем. Също се и проблема за съд със съдебни заседатели. Знам, че а, съдебните заседатели или журитата, така наречени, а, в някои страни се смята, че те не спомагат особено за едно справедливо първо раздаване. В други страни съд със съдебни заседатели, така да се каже, основно право и основно кредо на съдебните системи. Как да преодолем това различие? Е, мисля, че не трябва да забравяме. Това са сериозни проблеми, може би някои от тях са нерешими. не може да вървим напред, ако избягвам, избягваме трудните проблеми. А, трябва да вървим напред крачка по крачка, малко по малко. Колкото за Европейското федерално бюро за разследване, е подобно на американското, мисля, че то може би ще бъде необходимо. В някои случаи, като се има предвид политическите, политическият натиск, на някои в някои страни не се е, образува съдебно, е, съдебно, е, съдебно преследване, съдебно производство. Ако имаме европейски прокурор, може би подхода към образуване на производство ще бъде уеднаквен. Може би ще постигнем повече осъдителни присъди и това може да служи като възпираща фактор. Благодаря. Благодаря и аз, председателката. Благодаря а, на госпожа Квасни и на господин а, Кросби за техните ясни изложения. Сега продължаваме а, към а, следващия кластер – който е посветен на правата на защита и транснационалните разследвания, а и съдебното сътрудничество. Ще говорим за това за кого ще говори Оливер Тела, професор Мартин Бозе, ще ни каже как стои въпроса с прилагането на Европейската заповед за арест. Аз ще ви дам думата за по 15 минути, за да направите своите изложения. Най-напред Оливие Тел, а след това ще дам думата на а, господин Бълзе, а господин Таварес ще председателства, тъй като аз трябва да напусна. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вашата комисия а, за поканата, която ми беше отправена да говоря пред вас. Целта на Европейския съюз е да създаде едно истинско пространство на европейско правосъдие, в което гражданите да имат гаранции, че техните легитимни права са признати и защитават с една а, включително при наказателно производство, независимо от това къде е, се води той. Най-напред ще се спра на историята на въпроса, ще се опитам да обясня какво е положението днес и след това ще кажа няколко думи за перспективите. А, до, до неодавна а, съдебното а, а, а, наказателното производство в Европа беше сравнително ограничено. действията на Съюза се ограничаваха поради така наречените правила на третия стълб който се характеризираха за необходимост от гласуване с единодушие в съвета и а, ограничените права на Европейския парламент и съда. Преди Лисабон, европейското производство а, се интересуваше преди всичко от хармонизиране на материалното право и хармонизиране на наказателните процедури, тероризма, трафика на хора и така нататък. Колкото до наказателното производство Европейския съюз се интересуваше преди всичко от взаимно признаване на, на а, взетите решения. И а, направените стъпки не дадоха а, достатъчен резултат. Имаше обаче а, напредък в, в съдебното и полицейско сътрудничество за да се улесни съдебното преследване. Инструментите за това съдебно сътрудничество бяха приети. Един от тези инструменти е за Европейската заповед за арет, когато някой се подозира в престъпление, може да бъде съден и, в друга страна. И е, беше изключено споразумение за съдебно сътрудничество е, между страните в Европейския съюз в 2000-та година. Инструментите за сътрудничество следователно съществуват. Вече съществуваха и в миналото. И те бяха усилени чрез създаването на Евроюст през 2008 е, година, а също така и на съдебни мрежи. Всичко това е иллюстрация на способността на Европейския съюз да прави конкретни стъпки в областта на съдебното сътрудничество. Както вече казах, обаче за защитата на правата на обвинените, обвиняемите не бе направено много. Тоест, т.е. трябва тази система да се уравновеси, да се балансира за да може по-добре да се гарантират правата на обвиняемите. Напомням, че съдебното производство предполага разследване на престъпленията и тяхното съдене, но тук има и една междинна фаза, където се констатират фактите, събират се доказателства и чак след това се пристъпва към съдебно дирене. Но а, съдебното производство е в сърцевината на демократическата процедура. Именно а, а, тук е трябва да кажем, че тук няма, а, а, няма противоречие между развитието на съдебно сътрудничество и гаранцията на правата на а, заподозрените. Не трябва в никакъв случай да се отрича факта, че това сътрудничество е абсолютно необходимо за да се борим срещу организираната престъпност, е абсолютно необходимо да интенсифицираме сътрудничеството и съвместта на обикновената престъпност. Тази обикновена престъпност също придобива транснационални измерения. Обаче, уравновесяването на съдебното производство в страните членки – минава също така и през гарантирането на правата на защита. До окончателната осъдителна присъда съподозрение се счита за невинен. Т.е. трябва да се укрепят всички права и инструменти за съдебно сътрудничество, като се дадат солидни гарантии за правата на заподозрения. Какво е положението на нещата днес? Лисабонският договор ни дава възможност именно да е, установим нов, нов баланс между основните права и правосъдието. Комисията трябва да се увери, че хартата на основните права е, е цяло е, се спазва напълно. По този начин гражданите ще усетят осезателни резултати от тази нова ориентация на Съюза с правосъдието. През 2009 бяха съвет, Европейския съвет прие път пътна карта за укрепване на правата, процедурните права на заподозрените. Когато било, става дума за правата на заподозрения, било на жертвите на престъпленията. Тоест, с приемането на директивата за правата на, на превод и устен превод по време на съдебните производства, беше така първият етап в тази процедура. И тук трябва да кажа, че се отива по-далеч от това, което се беше предписано. Става дума за превод на всички основни документи. Тази директива беше транспонирана тази година. Втората стъпка беше директива за право на информация относно обвиненията, приета неодавна през 2012 година и която трябва да бъде транспонирана преди юни 2014 година. Тази директива е особено важна, защото става дума за право, на което трябва да имат всички заподозрени. Имат право да не отговарят, да не се самообвиняват и така нататък. Тази директива също така съдържа изисквания за право на достъп до наказателното, до материалите на наказателното производство, до досието за нуждите на защитата. Тук става дума и за правото на адвокат, за онези, които са задържани, право да се свързват с консулските служби и със своите семейства. Това е ключовия камък в, така да се каже, сградата на, на, на защитата на правата на обвиняемите. Ефективен достъп до адвокат още от самото начало на, на съдебното производство, когато човек е заподозран, е абсолютно необходимо, за да имаме справедлив процес. Тоест, всичко това се основава на европейското законодателство, на решенията на Страсбургския съд за правата на човека, но също така а, и а, отиват по-далеко от юриспруденцията на съда. Какво ни предстои? А, ние сме по средата на пътя, така да се каже. Трябва да се приемат три инициативи преди инициатива, свързана с специалните гаранции за заподозрените, които са уязвими. Става дума за децата, например. Те трябва да се получат право на засилена защита. Инициатива за съдебната помощ, т.е. да получават безплатна защита онези, които не могат да си позволят да заплатят на адвокати или когато това се изисква от интереса на правосъдието и, и, и както трябва да се укрепи повече презумпцията за невинност. И то как? С помощта на по-добри процесуални гаранции. Трябва, трябва да кажа, че това засяга всички аспекти на правата на задържания. А, особено когато става дума за предварително, а, а, предварителен арест. Понякога предварителен арест трае а, твърде дълго. И особено когато става, това въжи, когато става дума за чуждестранни граждани – и е, е, е, това може да компрометира съдебното сътрудничество между страните членки, защото подобни действия не, може да не отговарят, не отговарят на изискванията на нормите на Европейския съюз. Тоест, трябва по-бързо да се транспонират трите особено важни рамкови решения по отношение на задържането и особено рамковото решение а, за мерките за надзор и наблюдение така нареченият European Supervision Order. Трябва да се помисли така и за альтернативите на задържане и за предварителен арест. И накрая да кажа няколко думи за взаимното доверие. То трябва да бъде взаимно, за да има равноправие в правосъдието. То се отнася както за това, че гражданите трябва да имат а, доверие в справедливостта на съдебната система. А, и особено когато става дума за, за Твозран, който се бива съден в а, съд, съдът или съдилището на една друга страна. Тоест всички, които са върху територията на Европейския съюз, където и да са, те трябва да могат да разчитат на справедлив процес. За да може това да се постигне, трябва преди всичко да създадем условия за подобно взаимно доверие и да укрепим правата, на които се радват гражданите. Хармонизиране на процедурните правила ще спомогне за укрепване на доверието на страните членки в техните правосъдни системи, а също така и на гражданите и предприятията доверието в справедливостта на процесът на производството. Сега давам думата на нашия следващ оратор, господин Мартин Бълзе. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви за поканата да участвам във вашето изслушване. Ще говоря за прилагането на Европейската заповед за арест и въздействието върху правото на защита. Важно да се знае какво е било положението преди това. Има промяна на парадигмата след въвеждането на Европейската заповед за защита. Ще видите, че повече от правилата, които са включени в рамковото решение, почиват на традиционните правила, свързани с екстрадирането. Например, конвенцията от 57 Шенгенската конвенция и следващата конвенция Конвенцията за екстрадирането от 1996 година. Една от най-големите промени е, че сега има по-бърза процедура, има строги срокове и сега е, всъщност има и други процедури, свързани с съдебните производства. Рамковото решение също премахна някои изисквания, екс, екстрадиране, екстрадация за военни престъпления, за финансови престъпления и така нататък. Как тези промени се отразяват върху правото на защита? Заповедта е инструмент, а, а, свързан с екстрадирането на заподозряно или осъдено лице. То не, за, не е свързано с, а, директно с а, правото на защита. Но в крайна сметка заповедта се концентрира най-вече върху процедурите за екстрадиране правото на съдебна защита, правото на устен преводач, ако е необходимо, това е член 11 от рамковото решение, правото на изслушване, включено в член 14 в рамковото решение. <clears throat> Това е свързано с традиционните разпоредби, свързани с екстрадирането. Държавите членки все още имат правото на преценка, когато прилагат ам, разпоредбите, свързани с заповедта. Не винаги обаче това изпълнение е ефективно. Правото на защита а, и правото на адвокат а, зависят все пак от местните наказателно-правни системи. Има няко, няко, понякога и ограничения, проистичащи от юрисдикцията на съответната държава членка. В Германия, например, става въпрос, че съдебното изслушване е по-скоро правило, отколкото изключение от правилото. На следващо а, място може да има и отказ за екстрадиране. Това е съгласно член 3. Изпълняващата а, държава членка може да, да се възползва от принципа на in absentia, ако обвиненото лице има право на а, нов съдебен процес в издаващата държава членка. Повечето от тези причини за отказ не са задължителни, а, а доброволни. Може да се а, откаже екстрадиране, но освен това, а, същото време има и право на екстрадиране на това лице. В крайна сметка, издаващата държава членка може да реши дали да издаде такава заповед или не. Така че основанията за отказ са ам, доста слаби. Или това е друга слабост в рамковото а, решение. Ам, рамката ам, включва в себе си части от конституционното право. Да речем случай, в който има искане от Италия да бъде а, изпълнено решение или присъда, която е била постановена в Италия чрез задочно производство. Ако от Ответното лице в този случай не се е явил в съда, защото е се е страхувал, че ще бъде арестуван. И възоснова на това се взима, постановява решение в негово отсъствие. Други чинове включват в себе си допълнителни основания за отказ. Заповедта може да се е, изпълни само ако има някакви изваредни обстоятелства. Е, в случая Раро миналата година съдята постанови, че има изключителни обстоятелства, в е, които може да има отказ, ако правата на а, обвиняемия са били нарушени по време на съдебното производство. Това се случва, когато а, разпоредбите на държавата членка не отговарят на минималните изисквания на Конвенцията за човешките права. В този случай възниква въпроса свързан с пропорционалността. Тук са въпрос за древни престъпления и изпълнението на заповеда може да бъде отказано, защото е ам, несъразмерно. В обобщение ще кажа, че нормативната рамка на заповедта е доста ограничителна. Има много възможности, в които държави членки могат да откажат екстрадирането. Има и случаи, в които могат да се нарушат правата на заподозрените или обвинени лица да се наруши тяхното право на защита. Въпреки това, този инстрам, инструмент има косвено влияние върху правото на защита. Сега има бързи процедури, свързани с изпълнението на заповеда. 50 дни е в момента срока, а преди, съгласно старите разпоредби, беше 9 месеца. Колкото по-бързи са процедурите, толкова по-ефективна трябва да бъде защитата. Това се дължи на а, принципа за равнопоставеност. Изпълняващата държава просто изпълнява заповедта възосновата на ам, взаимното признаване. Например, ако защитата не може да представи доказателства в изпълняващата държава членка, няма да е възможно и да го представи в издаваща държава членка в определените срокове. Тук възниква въпроса за двойното представяне. правната защита трябва да бъде представена не само в изпълняващата държава, но и в издаващата държава, за да има ефективна транснационална защита. Това ще е важно за подготовката на защитата на арестуваното лице в издаващата държава, след като той е бил предаден. Това ще е важно също за уреждането на случая в издаващата държава, за да се избегне арестуване и предаване е, в изпълняваща държава членка. Тук се имат предвид дребните престъпления. Благодаря ви. Сега въпроси. Започвам с докладчика господин Яколино. Sí. Благодаря. Благодаря на докладчиците за изказванията. Наистина бяха прекрасни. По първото изказване, господин Теле, за разпоредбите, които разработ... разработва Европейската комисия за презумпцията за невиновност. От една страна, от друга страна потребността, свързана с временното задържане при изчакване на, за начало на делото и разумните срокове за задържане, които да могат да гарантират да гарантират неговата свобода и неговото презумпция за невиновност, докато не бъде осъден. И още един аспект, който всъщност е много свързан и с това, че затворите в момента са пренаселени. И в Италия, но и в много държави членки. Има огромен процент осъдени държави членки, които са в затвора, особено в сравнение с трети страни и с други държави членки. Испания, Гърция, Италия, както казах, изключително голям брой е, лишени от свобода или задържани в следствени арести, които още чакат процес и окончателна присъда. Така че тук трябва да се намесим, за да гарантираме онези права на човека, които според мен няма как да бъдат пренебрегвани. За това. Ще попитам господин Теле в края на изказването си. Какво мислите за строгия тъмничен затвор? Строгия тъмничен затвор, който е записан в италианското законодателство. Цел всъщност е босовете на мафията, които са получили осъдителна присъда, да не могат да дават указания на своята мафиотска структура. Много строг затвор, много строг текст, който от друга страна обаче гарантира наистина високи резултати, що се отнася до сигурността на гражданите. И ми се иска господин Теле да ни каже какво мисли по въпроса и да не забравя, че 2009 година от Стокхомската програма а, ние предвидихме съответни текстове. За съжаление, те още не се прилагат. Финансови ресурси трябваше да отидат а, за подсилване на онези затвори в онези държави членки, където условията не са достатъчно добри и има задържани или лишени от свобода от трети страни. Благодаря. Благодаря. Бил Нютон, да има думата. Благодаря, председателю. много висококачествени а, представения. Да ви кажа, не ги разбрах, защото не съм юрист. Отвъд моето познания бяха. Господин Бозе, за ЕЗА. А, само за Европейския съюз ли се прилага тя, но се прилага и към Норвегия и Швеция. Не зная дали тази заповед за се прилага и там и затова питам. Сега към двама ви. Както знаете, целта на нашата комисия е да изготви е, цялостни пълни препоръки към държавите членки да предприемат действия по отношение организираната престъпност. Та, може ли всеки един от вас е, да ни помогне, като ни каже какви препоръки според вас трябва да направим ние в е, своя доклад? Докладчикът ни е тук, всички допринасяме. опитваме се да задвижим нещата в Съюзата. Какви са вашите препоръки? Разбира се, можете и по-късно да ги подадете, да са по-прецизни, но какво според вас трябва да направим сега, ако трябва да кажете? Благодаря. Няма други въпроси от колегите. Аз искам да задам няколко въпроса. Ще говоря португалски, така че ще ви помоля да си сложите слушалките. Eu gostaria de começar pelo, pelo Sr. Telo. Ще започна първо с господин Тел. Какво ще кажете за преговорите за право на адвокатско представителство в някои държави членки, включая моята? Един е, гражданин може да бъде придружен от адвокат или защитник във всички наказателни дела, както и във всичките си отношения с държавата. Например, може да отиде при данъчните със своя адвокат, т.е. винаги имаш право на правна помощ в взаимоотношенията си. Знам обаче, че има държави членки, които дават отпор на такъв тип развитие за хармонизиране на правата на правна помощ или пък не искат да се вдигне стандарта. Какво мислите за това? Още нещо искам да попитам. То е свързано с економическите и социални права. Какви са економическите и социални права, записани в договорите? Какви са задълженията, наложени на държавите членки? Говорим за предварителни консултации с синдикати. Мисля за държави, които страдат от кризата, където хората имат право на труд. Може ли да се обръщат гражданите към Съда на Европейския съюз и да кажат, че не са проведени консултации с тях? И целите на 151 член да бъдат зачетени. Два конкретни въпроса имам към комисията. Комисията ще излезе ли с законодателство, що се отнася до правата на обвиняемите или ще дадете само най-общи указания? Смятате ли, че указание е нещо достатъчно? Защо? Ако няма законодателство, може да има части от населението, които да нямат необходимите средства или пък случаи, в които има юристи, които не са подготвени да работят в а, транснационален контекст. Или пък по-бедни европейски граждани да не могат да си позволят а, достъп до адвокат. Ще има ли указания за това, за да има правосъдие за всички? Кога възнамерява Европейската комисия да излезе с законодателство за а, следствените арести? За господин Бълзе също. Бях докладчик на Европейския парламент за екстрадиция между ЕС и Норвегия. Условията в двете места за задържане бяха добри, но след терористичното нападение на господин Бевек Може да има терористични мрежи, които да свързват Норвегия с ЕС. Вече е необходимо сътрудничество. Не се проверява обаче принципа не бис ин идем. Едно от престъпленията бе подпомагане а, или способстване на законна емиграция, което се тълкува различно в различните държави членки. Например, в дума ми са идвали хора, които са нелегални емигранти. Това престъпление ли е? Прекалено ли е? Човек може да бъде екстрадиран за такова престъпление защото една държава може да сметне, че това е много сериозно престъпление, а друга не в правната си система не се разглежда като престъпление. За това ви задавам този въпрос. И въпросът е общ. Имаше огромен дебат в парламента по тази тема. Като че ли системата е несправедлива и изобщо не сме оцелили въпроса. Инструментът е важен, но трябва да бъде укрепен. И поради различното разбиране ли системата се подсилва или поради проблеми с финансирането? Ако Европейския съюз трябва да плати за правата на всички, то тогава държавите членки би трябвало да са съгласни с един такъв подход. ЕЗА има големи недостатъци и това е очевидно. Смятате ли, че трябва да преразгледаме заповедта за арест? И въобще по какво можем да стигнем до съгласие в а, тази сфера? commence par euh, les réponses de Tal. Euh, je vous remercie. Благодаря. Благодаря за въпросите. Първият въпрос, който ми беше зададен от господин Яколинов във връзка с предварителният арест. В момента нашата политика е следната. Имаме вече инструмент, по отношение на предварителният арест. Това е европейски инструмент. И а, целта е да се намали прилагането на предварителен арест, като се използват альтернативни методи. Всички страни а, членки трябва да транспонират а, тази директива, някои закъсняват да я транспонират, но когато става дума за взаимното а, признаване на условното задържане, на пробацията като альтернатива на ареста. Вече това нещо, което се прилага. Но само половината страни за сега са транспонирали рамковото решение по отношение на предварителният арест. И след като тези законодателни текстове бъдат транспонирани, ние ще, комисията ще а, публикува през юли миналата година оценка на положението по отношение на а, транспонирането на тези текстове. А, ще дам два примера. Ставаше дума за а, това, че затворите а, е, са прекалено пренаселени и особено за условията, в които се задържат чуждестранните граждани има възможност много затворници да излежават присъдата си в страната, на която са граждани, като по този начин намалят опасността от пренаселеност на затворите. Сега рамковите решения за мерките за надзор и последяване. Във връзка с Европейската заповед за арест. Примерно, вие бивате арестуван за да бъдете обект на съдебно производство и разследване, не за да излежете присъда. Съгласно рамковото решение, много по-лесно могат да се освободят подобни лица, особено когато те са чуждестранни граждани, при условие, разбира се, че се прилагат съответни начини на надзор, примерно електронни гривни или някакви други такива, с, с които може да бъде следено лицето, което е освободено. Става дума за едно лице в, в, в, а, Белгия, това е френски гражданин, но може беше заражено да остане в Белгия, като бъде под надзор, не обязателно задържан в предварителен арест. И а, обаче вместо това а, това лице не бе задържано и не не се ползва от тези възможности. Именно за това, за да не стават такива неща, всички страни трябва да транспонират изискването на рамковото решение. Трябва да кажа нещо за Европейската заповед за арест във връзка с правата правата на човека. Всички директиви, които аз споменах в моето изложение, Директивата, примерно, за правото на устен и писнен превод, директивата за право на информация за обвиненията, които се отправят, директивата за достъп до адвокат, всички те са свързани с е, Европейската заповед за арест. И тяхната цел а, а, фактически е да коригират слабостите в а, е, решението за Европейска заповед за арест, което вие споменахте. И затова ние предлагаме нещо, което сега се обсъжда и в парламента, и в съвета, правото, правото на достъп до адвокат във всички страни, независимо и в страната, от която, на която е гражданин детето, и в страната, където е извършено престъплението. Сега, как комисията може да помогне във всичко това? Комисията до нея се допитаха във връзка с реш... Е, приемането на решение по този въпрос и ние го обсъждаме. Сега за достъпа до достъпа до адвокат. Е, вчера на тристранната среща, така наречения трилог, в който аз участвах между парламента и комисията, се обсъжда този въпрос. Трябва да кажа, че е, неодавна комисията публикува декларация, в която ясно заяви, че въпросите за изключенията, например от правилото за поверителност, комисията няма да приеме по такъвто и да е начин да бъде накърнено правото на защита и на защитник. Продължаваме по този път, преговаряме с, с другите страни. Много е трудно в момента да ви кажа докъде точно са стигнали тези преговори, но комисията прави всичко, което е по силите и заедно с Европейският парламент да се приемат достатъчно амбициозни законодателни текстове по този въпрос. Въпросът ми беше, не мислите ли, че економически и социални права, залегнали в, договора или имплицитни в договор, са обект на съдебна защита? А, това съвсем не е област, в която аз съм компетентен. А, комисията предлага една инициатива през 2013 година. Тя ще бъде оповестена. Малко но е сега да ви кажа за какво става дума. Съществува вече директива по отношение на гражданското производство. А за, подруг, за останалото ще се въздържа. Сега смятам, че съм отговорил на всичките ви въпроси до тук. Благодаря. Господин Бозе. Благодаря. По първия въпрос, мисля, че вие отговорихте. Норвегия и Швейцария не са част от тази система на ЕЗА. Когато бе пуснато първото предложение на комисията, трябваше да се направи един избор, а той беше дали шенгенското законодателство да се доразвие с Норвегия и Швейцария включени вътре, или пък да се създаде нещо напълно ново. Този втори избор всъщност бе направен и ЕЗА не се прилага, има договори, разбира се, има сходности, но правното основание е различно. Вторият въпрос е доста амбициозен. Препоръки. Два аспекта. Видяхме, че се полагат много усилия за укрепване на правата на подзащитните през последните години. Дискусията обаче се съсредоточава върху националните наказателно-правни процедури в държавата, която издава заповедта. Важното тук, според мен, е да се съсредоточим и върху конкретното е, положение, ако имаме някой заподозрян, който трябва да бъде съден в друга държава или в няколко държави. Колегата Кросби споменаваше гаранцията за избягване на двойно подвеждане под отговорност за едно и също престъпление. 54-ти член от конвенцията, която прилага с Шенгенското споразумение. Това е един отличен пример за едно конкретно право в една а, зона на свобода, сигурност и правосъдие, което е отвъд и над националните наказателно-правни процедури. Дискусията според мен трябва да върви точно в тази посока – Други права за този конкретен случай трябва да бъдат разработени в законодателството на Европейския съюз. Споменах двойното представителство. Това също е нещо, което е много важно в този контекст то е свързано не само с националните наказателно-процесуално кодекси в една държава членка, а се занимава с конкретни проблеми, свързани с трансграничното прилагане на законодателни актове. Съдебният преглед, най-общо казано, е, съставлява същия тип проблем. Не можем да кажем на някой арестуван в Германия, е, германския съд не може да разгледа тези доказателства, идете в Полша, идете в полски съд. Това е неефективно и неефикасно. Той трябва да има достъп до а, един добър съдебен преглед в Полша. Колкото повече такива транснационални дела имаме, толкова повече нови механизми ще са необходими за ефикасен съдебен преглед в а, такива дела. Ето, върху това според мен трябва да се съсредоточи дискусията също. На второ място. Опитах се да кажа, че по настоящия режим на ЕЗА имаме много факултативни стандарти. Това създава дисбаланс има държави членки, които биха могли да откажат, ако се нарушават основни права, но могат, пише в стандарта, но могат и да предадат лицето, а не да откажат да го предадат. Това трябва да се промени. Те не трябва да имат избор те не бива, задължително е да не предават лицето, ако се нарушават тези права, особено при задочно производство срещу подзащитни. Не виждам защо една държава трябва да предава лице, което е, срещу което е имало дело, а той не е присъствал, т.е. задочно производство. Това нарушава а, е, справедливия процес и тогава не трябва да се дава право да бъде екстрадирано това лице. А законодателство по настоящем не е такова. И това е пропуск. Много други проблеми можем да засегнем. Това, което споменахте за лице, което може би е заподозряно за това, че е подпомагало незаконни емигранти. По настоящия режим мога да кажа, че теста за двойна подсъдност е приложим. Сега имаме изключение за този тест, само ако е- се съвпа... има съвпадение с 32 престъпни състава. Там ли е? Мисля, че трафика е там. Не, има и подпомагане или спомагане на незаконна емиграция там. Аз бях шокиран, че е записан в този списък. И в пояснителните си бележки ние призовахме а, корекция на списъка. You, you can find it there. Okay. okay. Uh, but the second point Пропорционалността също може да се погледне. Ако е лице, което в един случай е подпомогнало един човек, то тогава трябва да се повдигне принципа за пропорционалност като основание. Добре. Надявах се да продължите да говорите и аз да проверя нещо, защото имам такъв спомен, че когато гласувахме, то бе в списъка. Благодаря ви за поясненията. Благодаря на господин Тел. Има ли точка разни и някой нещо да повдигне като въпрос? Ако няма, следващото ни заседание е на 18 февруари от 3 след обяд до 6 и половина и след това ще имаме още едно заседание на 19 февруари от 9 сутринта до 12.30 и от 3.30 до 6.30 след обяд. Закривам.